So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie. Уважаеми колеги, добре дошли на нашето заседание. Виждате, че председателят не е тук. Не зная защо аз точно имам честа да водя това заседание, може би защото съм най-старшият или пък най-възрастният, или пък и двете, но така или иначе за мен е много голяма чест, специално преживяване да седа на този стол и да водя заседанието. От 99-та година мандата бях също председател на тази комисия, но да не ставаме сантиментални. И така, преминаваме към дневния ред. Виждам, че няма забележки. Добре, в такъв случай дневният ред е прият. Втора точка – съобщение на председателя. Нямам нищо специално да, да ви кажа и преминаваме към споразумението между Европейския съюз и Република Армения за улесняване на издаването на визи. Няма изменения. Ще гласуваме е, гл, електронно, така че моля гласувайте електронно сега. Някой иска думата, госпожа Нилсен. Никълсен. Имам въпрос. Не сме говорили, нямаше обмен на мнения по този въпрос. Имам въпрос към комисията и към докладчика. А именно, когато когато обсъждахме визите, облегчаването на визовия режим с Русия, Казахме, че споразумението няма да, да въжи за хора от хора, които притежават руски паспорт. И, е-, и така, моят въпрос е дали този, това споразумение се прилага за Нагорно Карабах. Мерси. Томас Пьотър. Благодаря. Томас Пьотър Борева, който е докладчик, не е тук. За съжаление за това, госпожо Нилсен, предлагам ви да получите писмен отговор. В противен случай не може да продължим. Не може. Добре, значи гласуваме. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. 23 за, Ако обичате, още веднъж, защото госпожа Нилсен не успя да гласува, моля гласувайте още веднъж. Всички гласувахте ли? Не, не, а чувам, че още не са гласували всички. So, hat jetzt jeder abgestimmt? Ja. Okay. Sonst ist der Kollege Posselt immer... Добре. Uh, колегата Posselt... Малко закъсня, обаче сега вече всички гласуваха. 27 за, двама въздържали се, никой няма против. А, значи 28 за, колегата Рия. Добре. И така, преминаваме към следващата точка. Това е споразумението между Европейския съюз и Република Армения относно реадмисията на незаконно пребиваващи лица. Няма изменения и тук. Госпожа Лансберкес, господин Лансберкес, искам да помоля за информация. А дали тук такова споразумение ще има и с Азербайджан? Или пък вече се е случило? Ако обичате да ни кажете. It's only Armenia at the moment. За сега е само за Армения това споразумение. Въпрос. А има ли процедура за Азербайджан? Или пък Армения е привилегирована по някакъв начин в това отношение? Господин Мартин, може би вие може да кажете нещо. Госпожа Мартин. Аз съм докладчик за споразумението за асоциация с Азербайджан. И за момента няма. За момента нещата не са напреднали толкова, колкото с Армения но се надявам естествено, колкото се може по-скоро да подпишем и споразумение с, с Азербайджан. Става дума за либерализиране на визовия режим. Благодаря, казва председателят. Надявам се, получихте отговор. Да, нещата трябва да са коректни. Е, трябва да се знае какво се случва. А сега продължаваме с електронното гласуване. Моля, гласувайте сега. Всички ли гласувахте, колеги? Господин Галер, искате ли? Ако искате да гласувате, моля, сторете го сега. Край на гласуването. И, и Рия, колегата Рия, взимаме го предвид. Добре. Значи виждате резултата. Одобрено е предложението. А сега продължаваме с корупцията в публичния и частния сектор, отражението върху правата на човека в трети държави. Имаме изменение 61. Кой е за? Е, три части. Първата част за, против, въздържали се, приете. Втората част за, против, благодаря. Отхвърлено е. Третата част. Третата част искате електронно да гласуваме по И втората част искате. Добре, значи гласуваме втората част електронно. Hat jeder abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено е предложението втората част. Сега третата част. Третата част. Гласуваме електронно. Гласувахте ли, колеги? Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлена е третата част. Сега 62. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 63. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 64 за, против, въздържали се, отхвърлено. 65 за, против, въздържали се, прието. Компромис 9 за, против, въздържали се, прието е. 68 е. за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 10 за, против,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 въздържали се, прието е. 75 за, против, въздържали се, прието е. 76 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 12 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 13 за, против, въздържали се, прието е. 81 за, против, въздържали се, отхвърлено. 82 за, против, въздържали се, прието е. 83 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 14 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 15 за, против, въздържали се, прието е. 89 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 16 за, против, въздържали се, прието е. 92 за, против, въздържали се, отхвърлено. 93 за, против, въздържали се, отхвърлено. 94 за, против, въздържали се, прието е. 95 за, против, въздържали се, отхвърляме. Параграф 15 на два части. Значи 96-то изменение това. Втората част за, против, отхвърлено е. 97 за, против, въздържали се, прието е. 98 за, против, въздържали се, отхвърлено. 99 за, против, въздържали се, прието е. 100 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 17 за, против, въздържали се, прието е. 108 за, против, въздържали се, прието е. Прието. Значи ще повторим за 108. Моля, гласувайте отново. За, против, прието е. Прието е. Да. 109 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 18 за, против, въздържали се, отхвърлено е. Отхвърлено е, нали така? Или искате да опитаме електронно? Добре. Значи гласуваме по компромис 18. Гласувайте, моля, електронно. Край на гласуването. Отхвърлено е, е отхвърлен е компромисът. 104 за, против, въздържали се. Пак ще го проверим електронно. Моля, гласувайте сега. Край на гласуване. Отхвърлено е. 105 за. Против. Въздържали се. Прието е. 106 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 107 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 110 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Е. Компромис 19 за против, въздържали се, прието е. Сега преминаваме към 20 компромис за, против, въздържали се. А не, трябва електронно да проверим. Гласувайте, моля, за компромис 20. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Ясен е резултата. Добре. 115 за, против, въздържали се, отхвърлено. 116 за, против, въздържали се, отхвърлено. 117 за, против, въздържали се, отхвърлено. 118 за, против, въздържали се, прието е. 119 е. за, против, въздържали се, прието е. 120 за, против, въздържали се, прието е. 121 за, против, въздържали се, прието е. 122 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 21 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 22 за, против, въздържали се, прието е. 129 за, против, въздържали се, прието е. Сега компромис 1 за, против, въздържали се, прието е. 11. За, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 2. За, против, въздържали се, прието е. 15. За, против, въздържали се, прието е. 16. За, против, въздържали се, прието е. Компромис 3. За, против, въздържали се, прието е. 18. За, против, въздържали се, отхвърлено е. 19. Не, не гласуваме 19. Извинявайте, не го гласуваме. 20 за, против, въздържали се, прието е. 21 за, против, въздържали се, прието е. 22 за. А не, то пада, то пада. 23 за, против, въздържали се, отхвърлено. а то е съотносимо с 23 и това е за 24 не трябва да гласуваме, да. Значи 24 е отхвърлено, 25 за, против, въздържали се. Извинявайте, правим го електронно. Електронно гласуваме 25. Край на гласуването. 26. За. Против. Въздържали се. Прието е. 27. За. Против. Въздържали се. Прието е. 28. За. Против. Въздържали се. Прието е. 29. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Искате да проверим? Добре. е. Гласуваме електронно 29-то изменение. Jeder abgestimmt. Край на гласуването. Отхвърлено е. Добре, че проверихме. 300 за, против, въздържали се. Не е ясно, нека проверим електронно. Гласуваме 300. Край на гласуването. Отхвърлено е. 31. За, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 4. За, против, въздържали се, прието. Компромис 5. За, против, въздържали се, прието. 37. За, против, въздържали се, отхвърлено. 38. За, против, въздържали се, прието. 39. За, против, въздържали се, отхвърлено е. 40 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 6 за, 6 за, против, въздържали се, прието. 43 за, против, правим го електронно. Моля гласувайте електронно по 43-то. Край на гласуването. Прието е. 44 за, против, въздържали се, прието е. 45 за, против, въздържали се, електронно, проверяваме 45-то изменение. Край на гласуването. Прието е. 46 за, против, въздържали се, прието е 47 за, против, проверяваме електронно. Край на гласуването. Отхвърлено е. 48 за, против, въздържали се, отхвърлено, 49 за, против, въздържали се, отхвърлено. 50 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 51 на две части. Първата част гласуваме за, против, въздържали се, прието е. Втората част за, против, въздържали се, отхвърлено е. Компромис 7 за, против, въздържали се, прието е. 54 за, против, въздържали се, Отхвърлено. 55 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Компромис 8 за. Против. Въздържали се. Прието е. 58 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 59 за. Извинявайте. 50. 58 искате да проверим. Така ли? Може, може. Добре, гласуваме електронно 58. Край на гласуването. Поравно, значи е отхвърлено. Правилно беше да проверим. Добре, 59-то за, против, въздържали се, отхвърлено. 60-то за, против, въздържали се, прието е. Второ за, против, въздържали се, прието е 3 за, против, въздържали се, прието, четвърто за, против, четвърто изменение проверяваме. Край на гласуването. Прието е с един глас. Значи, когато попитам дали всички сте гласували, това се отнася както за дамите, така и за господата. И така, пето. За, против, въздържали се, прието е. Шесто за, против. Нека проверим електронно. Проверяваме шесто. Край на гласуването. Поравно, значи е отвелено седмо за, против, въздържали се, отхвърлено. А това е лингвистична поправка, нея не я гласуваме. Сега гласуваме предложението от 9. Не, не. 9-3 гласуваме. Да, за, против, отхвърлено. 9-6 за, против, въздържали се, прието е. 9-7 за, против, въздържали се, прието е. 9-9 за, против, въздържали се. Е, това ще го проверим. Гласувайте, моля, електронно за 9-9. Край на гласуването. Поравно, значи отхвърлено. 9-12 за, против, въздържали се, прието е. 9-16 за, против, въздържали се, прието е 17 за, против, въздържали се, отхвърлено 18 за, против, въздържали се, прието е 19 за, против, прието е 20 за, против, прието 21 за, против, въздържали се, прието е. И така гласуваме сега електронно за цялото становище. Моля, гласувайте сега. Всеки ли гласува? Край на гласуването. 28 за, 2, двама въздържали се. Чудесно, благодаря ви. Спомням си старите времена, когато ръководех тези заседания в парламента. А сега ще направим почивка, докато дойде госпожа Шмидт. Това е, е